прекъснатата на 14 април 2016 година пленарна сесия на Европейския парламент за подновена. Уважаеми колеги, повечето от нас сигурно точно си спомнят какво са правили на 26 април 1986 година.